Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße euch. Добър ден, колеги! Много се радвам, че мога да ви приветствам на първото заседание на нашата комисия, Комисията по заетост и социални въпроси. Заседанието ни ще бъде кратко, то е последното преди да преустановим работа за лятната почивка, но е много важно по съдържание. Много се радвам, че тук е италиански министр на труда и социалната политика, господин Джулиано Полети. Добре е дошъл сред нас. Ще обсъдим програмата на италианското председателство в големи подробности. И така, добре е дошъл. Ich bitte um Verständnis, wenn ich vorneweg natürlich die Tagesordnung erstmal bestätigen lasse und einige първо да приемем дневния ред. Трябва да направя няколко съобщения. Ще ми извините, ако ми се наложи да изляза за кратко от залата. Първо, дневния ред е следният съобщение на председателя. Е, размяна на мнение с министър Джулиано Полети. Точка четвърта е общи бюджет на Европейския съюз а точка пета е Европейската платформа за сътрудничество и предотвратяване на недекларирания труд. Последната точка е точка разни. А, и така, първо няколко съобщения. Що се отнася до езиците? разполагаме с превод на няколко езика, с изключение на датски, шведски, финландски, малтийски и хърватски. Всички останали езици са на разположение. Тази сутрин обсъдихме нещата на заседанието на координаторите и решихме, че е, е, ще се опитаме да заявим е, всички езици, които са ни необходими. Е, този път не успяхме да получим датска кабина, но е, се надяваме от тук нататък да можем да получаваме всички езици. Та или иначе, последния път бяха използвани всички езици. Още нещо, още едно съобщение – Добре е да си направим обща снимка в началото на работа на комисията и така на 3 септември в 3 часа след обед. Точно преди гласуването, когато ще сме тук, е добре да се съберем и да направим такава обща снимка. Настоящото заседание се предава по интернет. можете да използвате приложението e-meeting и всичките му възможности. разполагате с информация за него. опитваме се да намалим количеството документи, които се разпечатват на хартия, така че можете да ползвате e-meeting, можете да следите какво се случва, да следите заседанието и е, да получите цялата документация. Има и пакет документи за всички членове на комисията, които започват работа в тази комисия този мандат и можете да ма, се здобиете с тях, можете да изпратите асистентите си, ако не сте тук в момента. Там има много полезна информация за законодателната дейност, за това как се вземат решения в Европейския парламент, за отдела за политически изследвания и други важни информационни документи. Има и въведение към основните теми в осмия мандат, които можете да намерите и на вебсайта на Комисията по заедост в e-committee. Следващото съобщение е следното. Състава на нашата комисия вече се промени. Марко Вали вече не е член на Комисията по заедост и социални въпроси. На негово място сред нас е госпожа Тициана Бегин, която става член на нашата комисия от днес. И седмото ми съобщение е, че а, днес имаме две заседания. Първо имаше заседание на координаторите, с които се занимахме съвсем накратко някои основни въпроси. Договорихме се за графика, за докладите по собствена инициатива, за становищата, за проучванията. Координаторите са наясно с графика. Не разполагаме с безкрайно много време, но се надявам, че през септември ще можем да приемем работна програма. На второ място тази сутрин се договорихме през октомври и ноември да бъдат проведени последните изслушвания за тази година и да се възползваме от тях, за да се запознаем с повече информация, свързана с договора за търговия с Съединените щати и начина по който той се отразява на законодателството в областта на заетостта. Ще поканим главния преговарящ, също така ще има семинар за членовете на за новите членове на комисията по заетост. Надяваме се, че този семинар ще бъде на разположение и за асистентите. Целта ни е да се опитаме възможно най-бързо да въведем новите си колеги в работата, за да може те да бъдат максимално ефективни. Групата, която изготвя решения и отговори на предложения на комисията във връзка с глобализационния фонд, що се отнесе до нея, а, сме включили точка в дневния ред на следващото заседание, за да може да се уточнят нещата с Фонда за глобализация. Призовахме ободсмана за повече прозрачност. И е, в тази връзка за бъдеще протоколите на заседанието на координаторите ще бъдат на разположение на следващото заседание на комисията. Първо ще бъдат изпратени на координаторите и след това ще бъдат изпратени на цялата комисия. Надявам се, че това ще ни помогне в работата, за да може преходът да бъде гладък. С това преминаваме към точка трета от дневния ред размяна на мнения по отношение на програмата на италианското председателство. Господин Пелети, министър на е, труда на Италия, има думата. Заповядайте. Аментари. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, за мен е голяма чест да бъда днес пред вас в качеството ми на председател на съвета ЕПСКО. Искам да благодаря на вас, на комисията, за отличната ви работа и за тази възможност, която ми предоставяте. Надявам се, ще работим усърдно и с ентусиазъм, за да може да бъдат наложени някои от основните принципи върху които се основава съвместната ни работа. Целта е да се възстанови доверието на гражданите в Европа. Аз ще използвам всяка възможност за обмен на информация и за сътрудничество по отношение на предизвикателствата пред нас. Италианското председателство ще насочи вниманието си към приоритетите на Европейския съюз, ще направи нови предложения, целящи да подобрят процедурата. Ние ще работим за основната цел за насърчаване на растежа и заетостта и голяма част от тези въпроси са в компетенциите на вашата парламентарна комисия. Ние имаме няколко приоритета в това отношение. Първо, младежката заетост, на второ място, социалното измерение на економическия и паричен съюз и третото е борбата срещу бедността и социалното изключване, четвърто социалната економика и на пето място зелен растеж. Това са приоритетите, които ще бъдат част от прегледа на стратегия Европа 2020 и нашето председателство ще обърне особено внимание на тази стратегия. Ще разгледаме тези въпроси на заседанието на ЕПСКО в Люксембург на 22 октомври и ще продължим на 23 сутринта. Искам да се спра на три основни въпроса. Първо, цели, инструменти, на трето място управление. Ще се спра на управлението, за да я важността на европейския семестър и как той може да стане по-функционален, за да можем да постигнем целите на стратегия 2020. Ние ще проведем откровена размяна на мнения между нас и Европейската комисия, за да насърчим по-широкото участие, да, да има споделяне на ангажиментите на заинтересованите страни, да намерим някои отговори, да предоставим нужните стимули. Италианското председателство приветства участието на Европейския парламент в Европейския семестър и в стратегия 2020 и искам да благодаря за конструктивния ни ви принос. Така, нека да се върна на предизвикателствата, които очертах в началото на изказването ми. На първо място заетостта сред младежите. В края на италианското председателство ще обърнем, ще разгледаме това, което е направено. Ще видим също какво може да се направи за гарантиране на качеството, как може да се реализира гаранцията за младежка заетост на структурно ниво в Европейския, в Европейския съюз. Важността на младежката заетост обаче не трябва да отклонява вниманието ми от други важни въпроси, като борбата срещу безработицата като цяло, особено трайната безработица. На следващо място ще работим за укрепване на социалното измерение на економически и паричен съюз, неформалния съвет, който се проведе в Милано миналата седмица, разгледа въпросите от политическа гледна точка, обърна внимание на автоматичните стабилизатори, както и за създаването на система за субсидиране. За пръв път беше създадена възможност социалните партньори да се съберат да обсъдят различните възможности и да видят как какъв е ефектът от въвеждането на този стабилизационен механизъм. Да се обърне внимание също на ефективността на политиката в областта на заетостта в държавите членки. Европейския парламент може да ни помогне, тъй като вие също водите дебат по тези въпроси през последните месеци. Неформалният съвет от Милано ме кара да обърна внимание и на други важни въпроси, като борбата срещу бедността и социалното изключване. При разглеждането на стратегия 2020, 4 години след беше стартирана, вече можем да видим колко задълбочена е кризата. Последният доклад показва, че целта е да се намалят с 20 милиона лицата, които страдат от бедност и социално изключване. Сега, може би трябва да преразгледаме показателите, за да можем да постигнем заложената цел. Тази цел, когато беше определена, беше резултат на политическия компромис, който беше необходим сега, след като изминаха няколко години. Ние трябва да продължим борбата си срещу бедността и да създадем нужният инструментариум, да предвидим нужните средства в националните бюджети. Социалната економика все още е малко страничен въпрос, що се отнася до политическия дневен ред, но тя е важна за създаването на работни места и социалното подпомагане. Социалната економика за сега е нещо като бедния роднина. Тя е важна. Много хора в нашите страни се занимават с дейности, на които държавата не може да даде отговор ние бихме искали с моите колеги да стимулираме социалната економика и тя да се превърне в лост за създаване на качествени работни места. Необходимо е да разгледаме в по-големи подробности и други аспекти, които бяха разгледани в Милано. Става дума за зеления растеж. Това е област, чийто потенциал не е изцяло използван. Има доста рискове, с, свързани с преминаването към зелената економика и те трябва да бъдат разрешени, за да могат да ни помогнат да се правим с безработицата. Сътрудничеството между институциите е изключително важна, за да се гарантира устойчив приобщаващ растеж. Искам да подчертая какво е постигнато до момента и какви са законодателните досиета, на които ще обърнем внимание. Първо има предложение за решение, свързано с недекларирания труд. Тук е необходимо да се свърши много работа, що се отнася до превенцията и разрешаването на проблемите, свързани с недекларирания труд, тъй като те имат този труд има сериозен отрицателен ефект върху хората, които го упражняват. Има също ефект, свързан с социалния дъмпинг, отразява се и на бюджета. Комисията прие на 9 май решение за създаване на европейска платформа, за да насърчи сътрудничеството между държавите членки на европейско ниво, за да се борят срещу това обезпокоително явление. Всички организации, които се занимават с надзор, други заинтересовани страни, за работодателите, работещите да се обединят, да споделят информация, добри практики, да получим повече подробности, свързани с наличните национални инструменти за борба срещу този вид е, дейност. Необходимо е да се проведат и информационни кампании. Аз съм оптимистично настроена относно възможностите да се постигне нещо до октомври. Не е толкова лесно да имаме обща рамка, тъй като има толкова различни норми и системи в държавите членки, тъй като това е явление, което е много различно в различните държави членки. Независимо от това обаче искам да подчертая, че бихме искали да се приеме текст, който да изисква задължително участие на всички държавни ви членки и всяка държава членка да може да даде своя принос в тези области, в които е постигнала по-голям напредък от останалите и да участва в инициативи, където смята, че ще бъде по-ефикасна, отколкото това, което се прилага към момента на национално ниво. Необходимо е да работим съвместно, за да постигнем напредък този важен, по този важен въпрос. На следващо място регламентът за ЮРЕС, Европейската мрежа за заетост. Това е инструмент, който насърчава мобилността на работниците, нещо на което много държим. И в Милано се проведе информационно заседание, посветено на тази тема. Юрис може да помогне в борбата срещу безработицата и най-вече сред младежите, защото младите хора са изключително мобилни и ние трябва да им осигурим подкрепа, нужните инструменти, за да могат те да получат професионална и лична подкрепа. Беше направено нещо в тази област по време на гръцкото председателство. Има известни резултати. Ние ще продължим да работим, за да можем да постигнем бързо споразумение по въпроса в съвета. Има редица въпроси, които изискват много работа. Важното е, че имаме съгласие относно целите и ползите, особено за младите хора. Надявам се, че ще имаме конструктивен диалог с вашата парламентарна комисия, след като бъде избран докладчика по въпроса. В заключение бих искал да а, спомена също а, и законодателният акт, свързан с заетите в областта на морското дело. Целта ни е да видим какви са възможностите да бъдат премахнати проблемите, свързани с конкурентоспособността. Ние искаме да навлезем в детайли и да разрешим оставащите проблеми. Искаме да постигнем бърз напредък по тези досиета и се надяваме да получим вашата подкрепа. Целта ни е да постигнем договореност в рамките на съвета в рамките на нашето председателство. Искам да подчертая също, че Европа преминава през тежки моменти в момента. Необходимо е да намерим общо отговори. Всеки от нас има своята роля. Всички споделяме общия ентусиазъм да бъде изградена Европа с нашите съвместни усилия. Благодаря. Благодаря, господин министр, за изчерпателното изложение. Много идеи ни дадохте, на които да основем разискването си от тук нататък. Редица колеги са заявили желание да вземат участие. 22-ма общо. Депутати, в това число координаторите, са заявили желание за изказване. Обаче разполагаме само с един час, така че няма да, няма да е лесно да вместим всички. Ето какво предлагам обаче. Първо, ще проведем първи кръг е, въпроси и ще помоля в него да се включат координаторите на политическите групи. По реда на числеността на групите, но моля да се е, вмествате в е, две минути. По-опитните колеги няма да се затруднят да се изкажат в рамките на две минути. Това го знам добре. Във втория кръг ще дам думата на останалите колеги. Андреас направи списък с всички заявили желание за участие, но за да не трябва да бързаме много накрая, затварям, закриваме сега списъка, освен ако някой сега не заяви Желание за участие не виждам. Добре, координаторите. Първо, Карл Хайнц Пекер от името на Дейвид Каза, който отсъства в момента днес. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин Полети, съвсем накратко ще се изкажа. Приветствам подбора от ключови моменти, които представихте е, като акценти в работата на председателството. Определено те са от голямо значение за борбата с е, безработицата. Аз трябва да подчертая, че младежката безработица трябва да оглави списъка с е, приоритети и мерки. Соци социалната пазарна економика и зеления растеж споменахте като други приоритети. Те са свързани с заетостта. Имаше инициатива за социално предприемачество. която цели да се оползотвори максимално потенциала на зелената економика и, и да се преборим с социалното отчуждаване. Сега по отношение на управлението, аз приветствам а, вашата подредба на приоритетите за, за времето на вашето председателство. Надявам се политиките ви действително да са ориентирани към решенията, достигане до решения. Има вече съществуващи досиета за превенцията на безработицата. Вие е, говорихте за обвързване в мрежа на пазарите на, на труда в Европа. Трябва в тази връзка обаче да е, отдадем значимото на, на образованието и обучението. Трябва да се осигури е, тази така наречена дуалност е, на образованието и обучението или поне да се въведат сходни с това модели. Всичко това би трябвало да позволи максимална ефективност на вашето председателство. Нашата парламентарна комисия ще ви подкрепя в, в постигането на, на тези а, основни приоритети. Поне от а, името на моята политическа група говоря. Следващия координатор. Благодаря. Много се радвам, че призовахте за сътрудничество с парламента и по-специално нашата парламентарна комисия. За нас винаги е удоволствие съветът да, да обсъжда намеренията си с нас. Приветствам тази идея, приветствам и основните ви приоритети определено е полезно да се отдаде значимото на макроекономическата стабилизация. Определено Европа има нужда от инструмент за това в един период на криза. Необходим е инструмент за солидарност и това действително трябва да бъде обособено като приоритет. Трябва да обсъждаме и съдържанието на мерките, обаче не само заглавията им. Що се отнася до борбата с младежката безработица, и аз мисля, че трябва максимално скоро да доведем до завършък това, което вече е подето в Европа. Говорихме за това на пленарното заседание в парламента. Има неща, на които ние парламентът настояваме. Говорихте и за мобилност. Естествено, доброволната мобилност е нещо, което всички ние подкрепяме, но, но мобилността сама по себе си няма да разреши проблема с младежката безработица. Необходими са инвестиции в економиката и в качествени работни места. Това е социалното измерение на, на економическия и паричния съюз. Социалните въпроси никога не трябва да остават на заден план, а зад економическите политики. Трябва да се избегне трудовия дъмпинг. И не става въпрос единствено за европейската економика. Трябва да се въведат цели с задължителен характер. Трябва да, да даваме оценка на европейското полугодие, европейския семестър. Защото, както сме казвали неведнъж, конкурентоспособността не може да бъде единствената движеща сила. Трябва да има социални съображения зад целите ни. Та, надявам се да постигнем максималното по време на вашето председателство. Говорихте за платформата за борбата с недекларираната работа. Ако ние по-нататък днес ще гледаме този въпрос, това е много спешна мярка, която трябва да се предприеме. Необходимо е да се осигури съвместен контрол, наблюдение, защото не ни трябва 28 отделни, отделни участника, които да се опитват по собствен начин да се борят с това. Благодаря. Определено си пресрочихте времето. Сега Екара има думата. Госпожа Макинтайр. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, господин министр, за това, че, че споделихте с нас намеренията си и размислите си, най-вече по отношение на растежа и заетостта. Мисля, че ви очакват доста натоварени месеци, като, като се вгледам в нещата, които ще се опитате да постигнете. Сега съвсем накратко, съвсем накратко за младежката безработица. Това е един проблем, който е от голямо значение за нашата парламентарна а, комисия. Миналата седмица в Страсбург приехме резолюция по този въпрос. За да се създаде повече заетост за младежите, е необходимо да се създаде първо среда, в която стопанските субекти да, да се развиват и да създават работни места – Европейските министри, Европейския парламент не могат да създават, да разкриват работни места, но можем да създадем среда за разкриване на работни места. Малките и средните предприятия са източник на 85% от новоразкритите работни места, така че бих искала да знам как бихме могли да помогнем на малките и средните предприятия да се развиват, за да осигурят такива работни места. Следващия важен въпрос е несъответствието между уменията и нуждите на пазара на труда. Фирмите се нуждаят от определени умения, а пък младежите не разполагат с тях. Тъй, че има работни места, но, но, но те се запълват само тогава, когато, когато има хора с подходящи умения. По този въпрос също бих искала да знам какво ще кажете. Приветствам идеята за споделянето, обмена на, на добри практики, на положителен опит. В областта на заетостта обаче има доста явно разделение между севера и, юго, и юга. Не може едно решение да, да а, бъде еднакво ефективно навсякъде. Ако то е ефективно в Великобритания, това не означава, че то ще бъде ефективно и в Италия. Трябва обаче да се проучи по-внимателно, по-щателно онези политики и практики, които могат да се споделят в по-широк мащаб. И, и накрая връщането, обратното внасяне на работни места в, в Европа, в Европейския съюз. Има вече примери за това, но бих искала да знам вие какво смятате, как може да се засили тази тенденция. Благодаря. Благодаря, Мария Харкин. Има думата от, груп... от името на групата АЛДЕ. Благодаря ви много. Благодаря и на вас, господин министр, за това, че сте тук днес след обед. Моята политическа група подкрепя приоритетите, които чертахте. Но нека да задам няколко въпроса. Говорихте за европейското, европейското полугодие и за необходимост да се засили ангажираността. Парламентът е сигурен, че това е много важно. Въпросът е как според вас би могъл Европейски парламент да играе по-важна роля в този процес, защото така ще се даде легитимност на процеса. След това, макроекономическата политика, какви са вашите идеи там? също така качеството и стабилността на гаранцията за младеща. казахте, че има много страни, в която тя е от ключово значение. Какво е положението с ресурсите в държавите членки? Говорихте и за автоматичните стабилизатори в контекста на паричния съюз. Обсъждали сме тази тема и в предходния мандат. Има ли някакъв напредък, за който да можете да ни съобщите в тази връзка? И накрая, социалната економика. Казвате, че тя е странична тема, често се разглежда като бедния братовчет но всъщност може да се окаже, че тази тема е от решаващо значение. И така, възнамерява ли Италия да предприеме някакви по-конкретни инициативи, с които да увеличи видимостта на социалната економика? Благодаря много че спазихте времето си за изказване. А сега от името на Обединената левица думата има госпожа Кари. Някой ще говори ли от нейно име? Не. В такъв случай Джин Ламберт има думата от името на групата на зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря на италианското председателство за изложението. Моята политическа група одобрява много от приоритетите. Що се отнася до социалната економика, прав сте за значението на социалното измерение в рамките на европейското полугодие. Какво смятате по-конкретно за борбата срещу бедността е моят въпрос и а, смятате ли, <clears throat> не смятате ли, че е важно не само да се увеличат приходите на най-бедните части от населението, но е, и да се намалят е, различията в приходите и неравенства. И е, каква е оценката на предложенията на държавите членки в тази връзка? От там нататък, е, е във връзка с казаното от Мариан е, за ангажираността е, във връзка с европейското полугодие, в крайна сметка, е, в много държави членки гражданското общество не участва активно, дори парламентите не участват активно. Възнамерявате ли да се заемете с този въпрос? След това, е, във връзка с неравенствата, италианското председателство спомена, че ще се опита е, да разшири законодателството в областта на борбата срещу дискриминацията. Може ли да дадете малко повече конкретика? И накрая, от гледна точка на моята политическа група, зеленото развитие е много важно. Въпросът е, разговаряте ли с министрите на економиката за инвестиционната страна на този въпрос? Може да има множество високо квалифицирани хора на пазара на труда в областта на зелената економика, но ако няма инвестиции, това не е много полезно. Благодаря. От името на групата на Европа на свободата и пряката демокрация. Госпожа Аджа има думата. Благодаря много. В Италия, за съжаление, често говорим за нестабилна заетост, защото на практика липсва е, достатъчна е, социална защита. За съжаление, мобилността по-скоро е задължение за множество от е, работещите. Това са хора, които често трябва да правят избор, който е, не съответства на техните желания. Е, нестабилните трудови договори са на практика начин да се изнудват хората да приемат неприемливи условия. Ако аз съм е, е, една млада жена, която е, работи на, на е, несигурна работа, искам да се оженя и да имам деца и да взема заем за жилище, банката няма да ми го даде. А, е, освен това, трябва да се има предвид, че е, твърде голяма част от а, е, богатството в Европа е в ръцете на много малка част от хората, които го експлуатират чрез експлуатация на труда. Какво може да се направи, за да се им елиминира идеята за смягчаващите мерки и да се е, даде действителна възможност хората, които нямат работа, да е, навлязат активно на пазара на труда и да си намерят работа. Благодаря. Това бяха изказванията на координаторите на политическите групи, с изключение на госпожа Люкари, която в този момент не беше в залата, но се надявам, че ще можем да да чуем нейния въпрос по-късно. От тук нататък, след като са се изказали координаторите, намаляваме времето. Можем да намалим времето за изказване до минута и 30 секунди, но тъй като координаторите бяха изключително дисциплинирани, нека да останем на 2 минути и да видим как се справим. Колегата Бах има думата. Благодаря. Благодаря ви, господин министър, за направеното изказване. Вие очертахте една много смела програма. Желая ви успеха. Имам няколко конкретни въпроса към вас. Първо, вие говорихте за недекларирания труд, но мисля, че има и друг проблем, а именно социалният дъмпинг в е, Европа. Това най-често се среща в е, сектора на транспорта, но също и в строителството, в чистотата, в е, личните грижи и прочие. Не зная дали този въпрос е бил поставен от министрите и ако е, какъв е подходът, който се предлага. На второ място, вие говорихте, че ще водите битка срещу бедността. Бих ви подкрепила изцяло в това отношение. Радвам се, че сте обърнали внимание на този въпрос. Най-бедни обаче са бездомните лица. Това отново е сфера, в която е необходимо да бъдат предприяти инициативи. Често чуваме от комисията, че всичко това е в компетенциите на държавите членки, но все пак трябва да се направи нещо. Следващият оратор, госпожа Анджентили. Добър ден, господин министър. Аз с, с голямо внимание изслушах вашето изказване. Бих искала да добавя някои неща, за да имаме един дебат, който да обхвани и други теми, които трябва да бъдат на нашето внимание. Първо, полагането на труд от страна на жените и как да се съчетае личният и трудов живот. За да могат жените да реализират амбициите, които имат и да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени. Но има много чести случаи на изключване на жените от пазара на труда. Често говорим за младите хора също и трябва да видим по какъв начин младежката гаранция ще бъде осъществявана в държавите членки и как да се възползваме от опита, който вече е натрупан в моя регион, например. Също времено трябва да имаме предвид и работниците, които са изключени от а, сферата на бизнеса, недекларирания труд. Ние трябва да имаме предвид всички тези съображения, когато изготвяме нашите програми. Въпросът за иммиграцията също често се споменава в Европейския парламент виждаме драматичното положение в Италия, особено в Южна Италия. Трябва да имаме един по-цялостен подход. Ние трябва да водим борба с бедността, особено с крайната бедност. Следва да използваме целият опит, който е на лице и се радваме, че вашето правителство има желание да се заеме с този въпрос. Господин Ман, вие казахте, че първият ви приоритет е борбата срещу младежката безработица, намирането на работни места за младите хора. Съществува младежката гаранция – Тази гаранция трябва да се прилага сериозно. Въпросът е как да я приложим на практика. Това е една първа стъпка. Как можем да постигнем това, което сме се поставили като цел обаче? От месец януари е, съществува, има държави членки, които не са получили парите, защото не са представили проекти. Но младите хора не могат да чакат, докато различните органи се заемат на практика с процедурата. И така, как може да ги накарате да предприемат по-бързи действия? Аз, за съжаление, трябва да си тръгна, но много искам да чуя отговора, защото искам да видя дали има някакви конкретни решения на този проблем. Господин Бенефей. Господин Бенефей. Уважаеми господин председател, господин министър, Радвам се, че имам възможността да се обърна към вас в качеството ми на новоизбран член на Европейския парламент и нов член на Комисията по заетостта. Участието на новата комисия в борбата срещу безработицата, особено сред младежите, беше очертана като ангажимент от кандидата за председател на комисията. Относно обаче дискриминацията срещу младите хора в цяла Европа, следва да се направи повече, защото това е едно друго ниво на безработица. Необходимо е да насочим усилия към завършване на вътрешния пазар. Някои правителства го правят, като италианското правителство, например. Те искат да се примахнат квотите за национално съфинансиране – за да могат да бъдат освободени ресурси, които са от изключителна важност, за да се наберат средствата нужни за създаване на повече работни места. Имам няколко молби към вас. Бихте ли казали нещо повече за това как ще бъде доразвита мрежата ЕОРЕС, както и по въпросите за осигуряване на услуги в областта на заетостта и подобряване на ефективността на системите. Къде точно се намираме в момента по тези въпроси? Всички членове от Италия фокусираме вниманието си върху автоматичните стабилизатори, които са, изглежда, важен елемент и в програмата на италианското председателство. Председателят, моля да се ограничавате в рамките на две минути. Госпожа Фонтан. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министър, че дойдохте на тази първа среща с нашата комисия. за да ни представите вашите приоритети. Аз съм съгласна с тях и ви желая успех в реализацията им, тъй като те са много важни за всички страни, включително за моята. Аз ще бъда кратка, тъй като повечето от въпросите, на които иска да се спра, вече бяха поставени. Относно европейския семестър, в предходния мандат ние а, се договорихме по предложенията, които да бъдат направени. Бих искал тези въпроси да се разискват също на равнище съвета. Средносрочния преглед на стратегията 2020. Това е изключително важно, не само за борбата срещу бедността. Това трябва да бъде а, преглед, а, който не трябва да води до занижаване на нашите амбиции. Точно обратното. Необходимо е да има също и повече сътрудничество между службите по заетостта. Друг приоритет, който вие очертахте, борбата срещу младежката безработица. Вие споменахте за нуждата от повече усилия, от повече средства. Откъде ще бъдат взети тези средства обаче? Дали ще бъде увеличен бюджета за борба с младежката безработица над средствата, които бяха заделени през 2013. Необходимо е да говорим също и за борбата с дискриминацията. Ето трябва да споменем ромската общност. И така отново ви благодаря и ви желая успех. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря ви, господин Полети. Понеже нямаме превод от шведски, ще се опитам да си формулирам въпроса на, на английския, с който разполагам. Програмата ви е чудесна, е, много амбициозна. Въпреки, че е важно да не забравяме за проблемите, които, които са причинители на, на конфликти и екстремизъм в Европа. А, има хора, които се нуждаят отчаяно а, да си намерят а, работа. И някои работодатели се възползват от това, а, от тази несигурност, а, като предлагат ниско възнаграждение, недекларирана работа. Това води до несигурност, нещо, което, нещо, което е особено, особено опасно в европейски контекст. Та чудесно е, че се съсредоточавате върху социалното измерение на, на макроекономическата политика, младежката безработица също така, но, но не по-малко важно е да се гарантират да се гарантира достойно възнаграждение – на труда. И, и това е един от е, основните въпроси, които мисля, че би трябвало да добавите към дневния си ред, към програмата си. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря. Много се радвам, че италианското председателство е включило в е, приоритетите си някои така важни е, за, за нашата комисия въпроси. Една от тях е борбата с младежката безработица. От 2013 година са създадени 2 милиона работни места. И това са работни места, които все още не са заети. Това е резултат от несъответствието между уменията и, и търсенето личните умения и търсенето. За, в тази връзка много често се е, говори за дуалната система. Вие какво смятате по този въпрос? Томас Ман каза, че трябва да сме решителни в действията си. Това, което ме интересува, колко решително ще е италианското председателство. Много се радвам, че един от приоритетите ви е, е подкрепата на социалните инвестиции в Европа, така щото да се подобри равенството в социалните модели. През ноември 2012 година Европейския парламент приема доклад за социалните инвестиции, в който призоваваме държавите членки да реформират социалните си системи и да внедрят модела на социалната държава, така че да се даде повече инициатива и активност на, на гражданите така да се осигури е, същинска реформа на европейския социален е, модел. Последното нещо, което искам да спомена е, е зачитането на правата на работещите. Каква смятате, че е вероятността, какви са шансовете да се създаде реално европейска платформа за борба с недекларираната заетост? Господин министр, ако италианското председателство измине дори една стъпка по посока на плановете ви, успехът ще бъде много голям. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин министр, поставяте младежката безработица в центъра на вашата програма и това е възхитително. На 44-та страница от английския вариант на програмата ви се споменават, се споменават мерки за, за борба с несигурната заетост. Това, което аз ви питам е дали има опасност от това да се, да се съсредоточим единствено върху макроекономическото измерение на, на броя, количеството а, младежки работни места за сметка на качеството на работните места. Един а, млад избирател от моя район а, ми каза, че а, хора, негови познати, е, работят по 27 по работят понякога по 27 часа, 2, 27 часови смени в, в Макдоналдс. Въпреки, че има, въпреки, че има работни места, има много сериозни тревоги, свързани с качеството. Та, бих искал да знам какви са средствата, които италианското председателство ще използва, а, за да гарантира качество, не само единствено количество на работните места, защото младите, младите са първите, първите жертви, които биват поразени от некачествени работни места на пазара на труда. Благодаря. Ана Герика е следващия оратор. Няма микрофон. Добре, Mikrofon bitte. Wir versuchen es nochmal. Danke, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министър. Една от целите на вашето председателство е да се създаде среда, която да е благоприятна за деца в цяла Европа. Смятате ли, че едно преопределение, предефиниране на, на понятието семейство е положителна промяна в Европейския съюз. Това говоря и във връзка с политиката за децата. Сега, като се говори за, за младежка безработица, трябва да се започне с младите много, много по-рано. Тук става въпрос и за нуждата от подобряването на, на политиката за семейството, а това от своя страна предполага дългосрочни ангажименти. Поемането на дългосрочни ангажименти. Но ви желая успех в вашата програма. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Трепезиус. Благодаря много, министър Поле. Говорихме много за безработицата днес и особено за безработицата сред младите. И съм съгласна с вас, че едно от най-важните неща е да обърне внимание на инвестициите и по-нататъчното образование. Моят въпрос към вас е какво имате предвид по-конкретно, когато казвате, че Европейския парламент може да допринесе за борбата срещу безработицата сред младите в Европа? Първо, трябва да се разгледат причините за тази изключително висока безработица. Ето, например, трябва да се види в, какви, в какъв смисъл някои от аспектите на економическия паричен съюз а, водят до отрицателни последици. Също така трябва да се види какво се случва с малките и средни предприятия, защото а, има твърде много изисквания, които затрудняват тяхната работа и е, съответно способността им да наемат млади хора. Друго интересно нещо е, че вие споменахте е, в Милано на срещата на съвета, че трябва да има обща система, обща социална система, в която да участват е, всички държави членки. Как точно си представяте тази система? Господин Хауит, е, корпоративната социална отговорност е особено важна тема за нас. Аз съм постоянен докладчик по темата в тази комисия. Казвате, че темата е важна и за днес. Казвате, че ще има инициативи в тази област. Какво по-конкретно планирате? Също така във връзка с директивата за нефинансовата отчетност в бизнеса, гръцкото председателство доста свърши по темата. Има ли дата, италианското председателство, до която очаква потвърждение в съвета и след това. Във връзка с многонационалните организации и корпоративната социална отговорност има един глобален е, доклад, в който участва и Световния съвет за устойчиво развитие в областта на бизнеса. Е, възнамерявате ли да приемате помощта на тези организации, които я предлагат и накрая по отношение на бизнеса и правата на човека насоки на равнище ООН. Какво можете да направите за тяхното приложение? Бяха призовани всички държави членки, за да изготвят планове за приложение на тези насоки. Възнамерява ли италианското председателство не само да направи този план за Италия, но и да призове останалите държави членки да изготвят такъв план. Благодаря, колегата Бицотто има думата. Добре е дошъл, господин е, министр. Много се радвам, че сте тук. Е, много говорим в Европейския парламент е, за заедостта, но твърде малко правим изглежда. 28 държави, 28 различни системи, все различни правила в областта на труда, все различни провали. Така че очевидно не можем да говорим за единен Европейски съюз, единен пазар на труда, ако са такива условия. И така, моят въпрос към вас е какво възнамерявате да направите, за да се хармонизират тези правила? Защото винаги иначе ще има а, е, по-лошо поставени страни и е, по-добре развиващи се страни. Във връзка с Италия е, има 3 милиона безработни там, 25 милиона са безработните в Европа. За това трябва да се настои да не се допускат повече иммигранти в Италия, защото те или иначе те не могат да си намерят работа. Съгласен ли сте с моето мнение? И какво мислите показаното от страна на господин Юнкер, че е, може да се очакват 50 милиона нови иммигранти в Европа в близко бъдеще? Благодаря. Георги Пирински има думата. Благодаря. Господин министр, в писмените приоритети на италианското председателство заявявате, че економическата криза, ето тук седя, е показала, че структурните реформи трябва да бъдат съпътствани от мерки, гарантиращи социално приобщаване. По отношение на понятието социално приобщяване. Смятате ли, че то може да бъде сложено в центъра на социалната политика и на социалното измерение на економическия и паричен съюз? Чухте вече много въпроси, от които става съвсем ясно, че има най-разнообразни въпроси от спешен характер, свързани с социалното приобщаване и че същевременно има и средносрочни предизвикателства и дългосрочни предизвикателства. Тук, в този парламент, трябва да направим така, че комисията да, стане най-активната комисия. Каква ще бъде вашата роля в тази връзка? Благодаря много. Кристина Морвай има думата. Köszönöm szépen, miniszter е, úr, е, magyar képviselőként. Благодаря много, господин министр. Като депутат от Унгария бих искала да ви задам някои въпроси, особено във връзка с приоритетите на италианското председателство и по-конкретно онези държави членки, чието граждани се разглеждат като граждани второ качество първи проблем тук е безработицата сред младите. Има много хора от тези страни, включително Унгария, които са принудени да търсят работа в други държави членки. На практика те са нещо като економически беженци. На тях им се налага да работят в друга страна, да изоставят семейството си, корените си, приятелите си за вас това нещо нормално ли е? Аз съм е, нов член на тази комисия, но доколкото виждам за тази комисия, този тип миграция е нещо съвсем нормално. Но в моята страна да, нещата а, показват друго. Показват, че хората страдат, показват, че има бедност, показва се, е, но става ясно, че хората работят тежък физически труд, 8 часа на ден, само за 200 евро месечно. И то в фирми, които са от европейски държави. И то фирми, които, когато наймат хора в западната част на Европа, им плащат 5-6 е, пъти повече. Може ли да се направи нещо по тази тема? Ето, например, да се заяви някакво а, е, ниво на допустимост в различията на заплащането от една до друга страна в рамките на едно и също дружество, да кажем. Или пък нещо свързано с брутния вътрешен продукт какво може да се направи във връзка с договора за свободна търговия с Съединените щати, какво може да се направи за малките и средни предприятия и за работещите. Знам, че ще обсъждаме договор за свободна търговия с Съединените щати, който в момента се договаря с щатите. И за това предлагам да поканим не само преговарящите от страна на комисията, но и, малки, но и представители на малките и средни предприятия. Благодаря. Силвио Коста има думата. Колегата е, Коста вече не е в залата. Госпожа Тудис има думата. Господин Тудис. Благодаря, господин председател. Господин министр, що се отнася до недекларирания труд, тук не става дума само за избягване на данъци, става дума за а, последици а, за общественото здраве, защото често става дума за иммигранти, които не се контролират от системата за здравеопазване, а същевременно работят в ресторанти и на други места, които са свързани с, с обществено хранене. Има начин да се спре недекларирания труд. Е, трябва да се забрани е, плащането на заплати в брой. Всички плащания на заплати трябва да стават е, чрез банкови сметки и по този начин ще са видими за държавата и няма да се допускат иммигранти да работят на черно. Така няма да се допуска и експлоатация, защото няма да се плащат ниски заплати никой не трябва да бъде гонен от пазара на труда, освен иммигрантите, които приемат да работят на черно и по този начин ощетяват редовно работещите от работни места. Европейския съюз трябва да предложи насоки за елиминирането на този феномен, а що се отнася до нелегално влезните в страната иммигранти, държавата е длъжна да ги настани в достатъчно достойни условия на живот, докато не ги изгони от страната. Очевидно е, че се търси работа на черно, трябва да се предотврати укриването на данъци и злопотребата с пенсионната система. Благодаря. С това приключваме списъка на ораторите. Господин министр, заповядайте. Ich glaube, ich habe nicht zu... Обещах ви, че дебатът ще бъде оживен. Не зная дали съм ви дал прекалено голямо обещание, но следва да имаме преди, че е трудно да вместим всичко във времето, с което разполагаме. Аз няма да ви ограничам във времето за отговор, предвид на многото въпроси, които ви бяха поставени. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички ви за отправените пожелания, за вашите коментари и въпроси. Доста трудно е да отговоря подробно на всички поставени въпроси. Въпреки това, ще се опитам да ги обединя няколко теми и да ви дам по-обща отговор. Първо, амбицията на италианското председателство. Ние сме наясно, че 6 месеца е много кратък период. Освен това, в този период ще бъде формирана новата Европейска комисия. Това са първите 6 месеца на новия законодателен мандат. Така че въпросите, които поставяме, ще имат отражение върху нашата програма за следващите 6 месеца. Ние сме наясно, че сме ограничени в времето. Въпреки това, ние се надяваме на добро сътрудничество с съвета, с парламента, с Европейската комисия по въпросите на заетостта и че по този начин можем да постигнем съществени резултати. Така ще можем да включим важни за бъдещето на Европа въпроси в дневния ни ред какво би могъл да направи Европейският парламент. По мое мнение, Европейският парламент може да каже какво би желал да се постигне и да оказва натиск, за да се върви в съответната посока. Тогава съветът и комисията ще свършат своята част от работата. Важно е да създадем климат на реален диалог, на обсъждане на проблемите, мисля, че по този начин ще бъдем по-продуктивни. Надявам се по този начин да отговарям и на въпроса за европейския семестър. Според мен, ние трябва да имаме повече възможности за водене на диалог на институционално равнище – и това да бъде един постоянен диалог. Освен това, съветът, парламентът, комисията трябва да имат редовни консултации. Ние на последните срещи на министрите по заедостта поставихме въпросите за автоматичните стабилизатори. Ние сме наясно, че не можем да водим дебата сами, трябва да бъдат ангажирани различните страни. Не е възможно всеки отдално да търси решението само в рамките на собствените си компетенции. защото това няма да доведе до реално решаване на проблемите. Затова е необходимо да има междуинституционален диалог и се надявам, че през това 6 месече ще действаме именно по този начин. Освен това, бихме искали да включим социалните партньори в дискусиите по време на неформалните съвети за да могат да се изслушат позициите на различните страни и те да бъдат отчетени при вземането на решения по различни въпроси. Това е методът, който можем да използваме, за да променим управлението и да насърчим по-широко участие. На второ място, мнозина от вас също подчертаха въпроса за младежката безработица, младежката гаранции свързаните с нея проблеми. Въпросът за, за младежката безработица е изключително важен. Става дума за бъдещето на нашия континент. Не може да се намери един единствен отговор на проблема. Необходимо е да използваме различни методи за разрешаване на проблема. Например, трябва да обърнем внимание на образованието, на натрупването на знания и то на качествени знания. Ето защо младежката гаранция е един важен инструмент. Става дума за много младежи, които са прекратили обучението си или пък са ги завършили, но не са успели да си намерят работа. ние трябва да обърнем внимание на тези млади хора, за да могат те да бъдат включени на пазара на труда, да бъдат активни участници. Необходимо е да имаме само политики. Ние трябва да изискваме и от гражданите да участват в намирането на отговори. Младежката гаранция може да отреди първостепенна роля на самите млади хора в намирането на работа и в интегрирането им на трудовия пазар. Затова е необходимо да бъдат осигурени нужните средства, но откъде? Това е приоритет. И тъй като е приоритет, трябва да вземем съвместно решение – и да намерим необходимите финансови ресурси. Друг въпрос, който беше ясно очертан, се отнасяше до борбата срещ, срещу бедността. Това също е изключително важен въпрос. Дебатът, който водихме в Милано, показа, че стратегия 2020 има за цел да намали с 20 милиона бедните в Европа. Но ние всъщност не постигаме тази цел, точно обратното. Броя на бедните в Европа нараства, не намалява. Затова трябва да видим дали е реалистично да постигнем заложената цел. Ясно е, че кризата сериозно навреди на постигането на целта. Необходимо е да използваме средствата, които са на лично на европейско и на национално равнище, както и съответните политики, не може да се разрешат проблемите само чрез трансфери на парични средства. Всички трябва да се по-ангажирани в подпомагането на нуждаещите се. Осигуряването на финансови средства не трябва да води до създаването на зависимост – трябва да имаме политики, които да предвиждат определени условия за изразходването на средствата, за подпомагане на нуждаещите се, така че те да подобрят своето положение. Особено сериозен е проблема за многодетните семейства. Необходими са ни социални политики, които да позволят разрешаването на проблемите, свързани с децата и малолетните. Може би бихме могли да разгледаме също и въпроса за социалната економика, отговорното участие на гражданите в разработването на мерки и действия. Ние трябва да създадем доверие в обществото. И динамиката в отношенията между държавата и пазара да не бъде единствената движеща сила. Трябва да участват и гражданите. Всички граждани, благодарение на политиката, да може да предлага решения в своята община. Не считаме, че трябва да се обръща изключително внимание на а, е, един или друг фактор. Има различни асоциации, фундации, има различни други възможности и считам, че тази множественост на участниците е нещо положително. Необходимо е да има взаимодействие в социалната област. Ние следва да изискваме също воля за участие от страна на гражданите. Да има един ефективен отговор на проблемите, пред които сме изправени. Друг въпрос, който беше поставен, се отнасяше до мобилността. Младите хора се предвиждат от една в друга държава членка в търсенето на работа. Един от стълбовете на Европа, както е известно, е свободата на придвижване на европейските граждани. И то, тази свобода не бива да бъде поставена под въпрос, тъй като тя е основен стълб и трябва да остане такава. но като говорим, че това е стълб, това не означава, че не би трябвало да го пипаме изобщо, тъй като могат да възникнат и други проблеми. Все пак трябва да отчитаме, че това е основна ценност, но това трябва да бъде нещо, което хората свободно да избират, а не да бъдат принуждавани нито пък това да поражда напрежение на пазара на труда в отделни страни. Поради съществените разлики в доходите между държавите членки, считам, че нашите политики трябва да са насочени към намаляване на различията – и да обръщаме внимание на нуждите на тези работници, независимо къде се намират те. Също да се обърне внимание на а, държавите по происход и на приемащите държави. Знаем, че въпросът е особено чувствителен – все пак трябва да държим на свободата на движение. Друг важен въпрос е въпросът за иммиграцията. Европа трябва да има собствена политика по въпросите на иммиграцията. Твърдението, че иммигрантите поставят под въпрос заетостта може да е вярно в отделни моменти, в отделни страни, но ние говорим за различни държави членки и виждаме, че има страни, където има силно присъствие на емигранти, но и също висока заетост. Така че данните не са противоречиви сами по себе си. В някои случаи присъствието на иммигранти може да бъде условие за растеж. Разбира се, не трябва да казваме, че всичко върви добре. Важно е да имаме европейска политика по въпроса и всичко това да бъде поставено в подходяща рамка. Ние имаме моралният дълг да оказваме помощ на лица, които бягат от драматична по положение в собствените им страни, които се нуждаят от нашата подкрепа. И това са хора също, които могат да имат своята роля в Европа. Лично аз считам, че ние не трябва да обръщаме гръб на тези проблеми. Важно е да направим верният избор но не трябва да водим дебати, които могат да навредят на определени държави членки. Те, е, credo che non riuscirò a darvi tutte le risposte che mi avete chiesto. Боя се, че няма да мога да отговоря на всички въпроси, които ми поставихте. Друг въпрос, който поставихте, се отнасяше до малките и средни предприятия. Бих искал да кажа нещо, което считам за особено важно. Малките и средни предприятия са важна съставна част на европейската економика. Нашата цел трябва да бъде да премахнем пречките пред тях, вместо да им предоставяме стимули. стимули. Доста често ние казваме, че трябва да им помагаме, и правим едновременно две противоречиви неща. Помагаме от една страна, от друга страна издигаме пречки пред тях. Мисля, че разумният подход е да намалим бариерите пред тях, за да могат малките и средни предприятия да следват собствената си динамика на пазара и да не изпитват толкова големи трудности. Прекомерното регламентиране, бюрокрацията са определено пречки пред тях и за това трябва да работим за тяхното намаляване. Тези проблеми също трябва да са на нашето внимание. Позволете ми да направя справка с записките ми, за да видя дали съм отговорил на повечето от поставените въпроси. Друга важна тема, която беше засегната, се отнася до развитието на пазара на труда и на услугите в областта на заетостта. Ние не тръгваме от нулата. Ние се намираме на нов етап в процеса. И тук е необходимо да укрепим услугите в сферата на заетостта на национално и на европейско равнище. Друг въпрос се отнасяше до знанията, до квалификациите и до уменията и знанията, които се получават и тези, които се търсят от работодателите. Необходимо е да има хармонизация в максимална степен в това отношение. Трябва да имаме база данни, да отчитаме нуждите на различните системи и това е особено важно за младите хора да получават бързо информация, за да могат да предприемат бързи действия. И в Еврес ние трябва да се опитаме да отговорим на тези проблеми. Ние разглеждаме Еурес и как ще се развива тази мрежа. като избягваме обаче прекомерното и регламентиране. Необходимо е да отговорим на нуждите на пазара, на труда, без да отиваме прекалено далеч и да налагаме нови регламенти. Аз съм почти сигурен, че не съм отговорил на всички въпроси, но би било много трудно да се спра едновременно на всички поставени въпроси. И искам да използвам тази възможност да ви благодаря отново за поставените въпроси, за отправените молби. Аз вземам предвид това, което казахте и мой дълг е да ги използвам в работата, която предстои в съвета. Аз съм готов, както заявих, да работя съвместно с вас. Считам, че по този начин можем да разрешим тежки проблеми, свързани с безработицата. И това може да стане не само чрез диалог и споделени отговорности. Надявам се да не съм ви разочаровал в отговорите, но действително въпросите бяха много на брой. Благодаря ви. Herzlichen Dank, dass bei 22 Fragen nicht alles beantwortet werden kann, äh, ist mir durchaus bewusst. Много ви благодаря. Знам, че няма как да се отговори на всички 22 въпроса, които бяха зададени, но преди да приключим работата по тази точка от дневния ред, трябва да кажа три неща. Първо, дебатите току-що показаха, че нашата парламентарна комисия е отдадена на проблемите на социалното положение и а, заетостта. На заседание на координаторите тази сутрин казахме, че Комисията по въпросите на заетостта трябва да води, трябва да заема челно място в работата на парламента по редица въпроси, като например преработката на стратегията Европа 2020 година. Така че решихме да, да внесем резолюция заедно с устен въпрос. От днес ще работим по това. Това е първото нещо, което решихме. Това го разисквахме във връзка с плана на а, италианското председателство, разбира се. После стана въпрос за. Стана въпрос за трансатлантическото а, споразумение за инвестиции и търговия. Разгледахме а, елементите на заетостта и, и, и трудовото право във връзка с поразумението с САЩ. Редица критики а, могат да се отправят а, и, и аз а, ви призвавам, господин министр, да, да отстоявате социалните а, приоритети а, в, а, в споразумението. После законодателството за командироването на работници също не е по-малко важно е и, и там също не трябва да се изпускат от поглед социалните съображения. Данута и аз ще обсъдим а, тия въпроси допълнително след заседанието. Надявам се регламента да се подобри Програмата REFIT има за цел намаляване на, на бюрокрацията. Трябва обаче а, това да става в духа на европейската а, европейската а, демокрация и ценности. Трябва да покажем, че сме истински и демократични, нещата не се решават при закрити врата. И това е част от е, законодателната ни отговорност като парламент. Е, още веднъж ви благодаря, господин министр. Сигурен съм, че ще поддържаме връзка. Ще, ще се обръщаме към вас е, по наболели социални въпроси. Ще следваме работата на вашето председателство. Много внимателно. Благодаря ви. So, dann machen wir eine kleine Umbaupause. Ne? So, Kolleginnen und Kollegen, darf ich bitten, wieder Platz. И така, дами и колеги, моля да заемем отново местата си. Четвърта точка – общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година. първи обмен на мнения. Сега проблема е в това, че е, докладът не е преведен на всички езици. За сега го има само на английски. Но въпреки това, можем да проведем първи обмен на, на, на възгледи на базата на английския вариант. проекта становището. Нещо, по което ние също работим. Мария Арена от социалистите и демократите ще, ще докладва от наша страна Пайота Штайн пък. Също се занимава с темата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Както казах, изготвянето се забави, изготвянето на становището. Мисля, че позицията ни е добра. Марияна настоя на това. Не неосъществените плащания да се реализират така че да могат за следващия период да се осигурят средства. Много е важно изнасянето в началото на периода на, на плащанията. Спешно е да се предвиди в бюджета и Европейската програма за създаване на работна места. Госпожа Марена предложи като пилотен проект да се включи Европейската социално-осигурителна карта като едно пилотно изследване. Това е нещо, по което сме постигнали, постигнахме по време на предния мандат съгласие за това, че това ще, ще, ще се включи този пилотен проект. После за енергийната бедност. Следващата тема беше работни места без досек с азбест. По този въпрос много колеги, много колеги се изказаха, когато го обсъждахме, но това е в общи линии. Сега с удоволствие ще отговоря на по-конкретни въпроси, ако има такива. Благодаря. Юта, сега докладчика в сянка от НП. Юрослав Плора, заповядайте. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка бих искал да благодаря на Мария Арена за е, становището по проекто бюджета за 2015 година. Напълно съм съгласен с подхода и и с това, че бюджетът трябва да изиграе много важна роля в подкрепата на растежа и заетостта, най-вече, що се отнася до подобряване на, на тежкото положение на младежите на пазара на труда. За това е важно да се осигури пълен достъп до финансови средства. В рамките на инициативата за заетост на младежите или а, а, схемата за гаранции чрез Европейския социален фонд също. За да се осигури обаче устойчива промяна на пазара на труда, трябва да се осигурят условия за развитие на, на бизнеса. Малките и средни предприятия всъщност са източник на 65% от работните места в Европейския съюз, тъй че в моите изменения аз ще обърна внимание на факта, че трябва да финансираме адекватно новите предприятия и, и програмите, които подкрепят развитието на малките и средни предприятия. Трябва, трябва да отстраним и бюрокрацията. Важно също е да се подкрепи социалното предприемачество и да се осигури достъп до микрокредитиране. Трябва също да се да се, да се е, осигурят равни възможности за хората с увреждания и достъп до пазара на труда. Като се има предвид високото ниво на бедност, това число бедност сред децата, е необходимо също да се осигурят средства за хората, за най-нуждаещите се. Мисля, че становището на нашата парламентарна комисия трябва да отразява приоритетите, които сме, които сме приели в работата си и това трябва да се да залегне и в бюджета за 2015 година. Благодаря. Председателя, благодаря. Докладчика в сянка от ТКР има думата. Не го виждам. Така че. Марин Харкин, ауде, заповядайте. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика за чудесно свършената работа по този доклад. Аз подкрепям предложенията й. Що се отнася до позицията на съвета по бюджета, получихме днес информация и даже още не съм се запознала внимателно за да, за да знам дали, дали ще върнем проекта за изменение в бюджета. Това по-нататък ще го кажа. Но по отношение на предложенията на докладчика. Напълно подкрепям и дори бих засилила текста за, за изнасянето на, на, на средствата за помощи в началото на, на, на финансовия период, както и младежката гаранция, гаранцията за младежите. За първи път в рамките на Гаранционния фонд кандидатурите, молбите за, за, за, за финансиране а, са свързани с оценка на, на, на потребностите, на нуждите а, а, и мисля, че трябва да се стори нещо, така че да се насърчат държавите членки да използват тая възможност. В отношение на пилотните проекти, това е нещо, по което сме се разбрали вече и така, че подкрепям това, което се е, предлага в текста. Това е и още веднъж благодаря на докладчика за свършената работа. Благодаря ви. Сега думата има Обединената левица. Не виждам всъщност е, е, представители, не виждам докладчика в сянка, аз, така че зелените, заповядайте. Благодаря. Аз съм заместник в тая комисия и се изказвам от името на колегата, който, който е докладчик в сянка. Благодаря ви. Ние в голяма степен подкрепяме основните идеи в предложението. И мисля, че е, вече сме постигнали е, разумен компромис по редица въпроси, които сме разисквали. Аз също съм съгласен, че изнасянето на плащанията в началото на периода е нещо много важно. Има редица, има редица програми, в които обаче, е, при които прекомерното предварително плащане не е особено полезно. Трябва да се види как могат да се възползват държавите членки, как могат да, да, да освояват повече средства за проекти тогава, когато разходите, тогава, когато разходите се покриват в началото на проекта. Благодаря ви също и за това, че сте включили пилотния проект за енергийната бедност. Това е въпрос, който ще бъде много, много наболял през едните на няколко години. Нещата са много по-големи, отколкото изглеждат сега. Има някои е, дребни символични е, намаления в е, редица бюджетни пера. Ние ще се опитаме да, въз... да възстановим първоначалните размери на тези пера, защото те имат все пак знаково значение. Не виждам представители и докладчици от Европа на свободата и пряката демокрация. Има ли някой всъщност? Не. А, заповядайте. Съжалявам, не мога да видя името ви от тук. Благодаря, господин председател. Мисля, че продължението за въвеждане на Европейска карта за социално осигуряване единствено се опитва да, да въведе една система за лични документи, като се използва задна вратичка. В същото време се отнемат, се отнемат е, от, от, от правомощията на националните правителства и парламенти и се постига повече централизация. Когато това се предложи в Великобритания, това доведе до, до много сериозно негодуване. Е, гражданите на Великобритания е, са обезпокоени е, от това как ще се съхранява информацията за тези карти, как ще се използва. Всяка информация, свързана с тези карти, трябва постоянно да се актуализира, за да, за да работи системата. И след като се създаде такава система, а още колко допълнителна информация ще трябва гражданите да, да дават бъдеще. Всяка такава програма е от голямо значение за правата на човека, най-вече е, тогава, когато трябва да се, да се предоставя по рутинен начин и биометрична информация. Преди 5 години, е, когато се закри програмата за лични карти в Великобритания, за период от 10 години е, бе оценен проект за около 800 милиона, за да покрие 65 милиона души като се екстраполира тази цифра а, върху 500 милиона души, става въпрос за разходи от над 6 милиарда. Всички инфлационни про... промени са, са, са, са предвидени в тази прогноза. Това, което обаче е най-тревожно, е данъч, събирането на данъчна информация. Невъзможно би било да се, да се въведе такава система без централизирана политика за данъчно облагане и социално осигуряване. Тази схема е, не е нищо, освен още допълнителна стъпка към мечтата на господин Юнкер за е, европейска свръхдържава такъв начин също се крият реалните намерения от гласоподавателите. Благодаря ви. Има ли други желаящи да вземат думата? Данута Язовецка, заповядайте. Благодаря много, господин председател действително е крайно необходимо да се предприемат мерки срещу безработицата сред младите. Много се радвам, че има някои пилотни проекти, особено ако се вземе предвид трудното положение на мигрантите в Европа. И тук бих искала да предложа едно изменение. Подкрепяме идеята да има центрове за подкрепа за иммигрантите, идващи в Европа, за да им се помогне те да се върнат на своя пазар на труда. Благодаря. Други предложения има ли? Оливер Луланд от името на Европейската комисия има думата. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Нека първо да благодаря за становището на Европейския парламент, което в голяма степен се опитва да възстанови цялостното предложение на комисията. Благодаря и е, за предложението, свързано с е, предложението на съвета за намаляване на кредитите за поети ангажименти за някои програми. Що се отнесе до пилотните проекти? Европейската комисия обръща внимание на факта, че всички от темите са важни и че е особено важно тази тема да се вземе предвид изготвянето на работната програма. Много важни са е, критериите, които се използват, а именно дали или не съответната тема вече е покрита от е, действащото право и дали има средства, които са и посветени. Тези критерии са важни, когато се взема решение дали да се заделят средства за съответния проект. Ако имате допълнителни въпроси, съм на ваше разположение. Но Fragen zur Position der Kommission? Wenn Или някои въпроси към предложи... позицията на комисията? Ако не, такъв случай давам думата на представителя на докладчика. Госпожа Стайнрук, колегата ще се зарадва на общата подкрепа за изготвеното от нея становище. Тя ме помоли да припомня, че има и още един пилотен проект, който тя би искала да се включи Става дума за проекта, който разглежда въпроса за минималния приход в Европа. Що се отнася до финансиране за малки и средни предприятия, това е тема, която следва да се разгледа не от нашата парламентарна комисия, а от ИТРЕ и регионалната комисия. Така че темата трудно може да се включи в нашето становище, но като цяло докладчика е, изразява задоволство от сътрудничеството от докладчица Сянка и благодарности. Благодаря. Крайният срок за подаване на изменения е 25 юли в 12 часа на обяд. Измененията се подават само на английски, тъй като разполагаме само с английски вариант на текста. И така, моля, изпратете измененията на английски до 25 юли. На 3 септември ще има размяна на мнения по измененията и след това ще се гласува. Необходимо е да се гласува, тъй като на четвъртия е крайния срок за подаване на изменения в комисията по бюджета и между 29 и е, септември 1 октомври се гласува в пленарна е, в комисия и на 22 октомври в пленарна зала. Това е всичко по тази точка. Сега точка 5. Европейска платформа за сътрудничество за борба срещу недекларирания труд. Необходим ни е докладчик. Можем да поговорим за нашата позиция с представителя на комисията днес. На 18 април комисията изготви становище и следва нашата парламентарна комисия да, изго, да номинира докладчик през септември. Това е една от основните теми, по които възнамерява да работи италианското председателство през следващите няколко месеца, както видяхме от предходната дискусия. Економически и социален комитет разгледа темата и днес може да бъде направена първа проведен първи разговор с представител на Европейската комисия. Госпожа Куин е началник отдел на отдела, който се занимава с темата. Тя има думата. Благодаря, господин председател. Последните проучвания на Евробарометър показват, че един от всеки 10 европейци признава, че е закупил а, продукти или имоти с а, средства, а, про... спечелени с недеклариран труд. А, един от всеки а, четирима е а, познава хора, които работят нелегално. Нещо, което се отразява е и на самите работещи, и на бюджетите на държавата, и на съответните дружества. Отрицателните последици са свързани основно с условията на труд, с е, условият, е, здравословните, безопасни условия на труд, както и е, работното време, правото на отпуск, правото на обучение, сигурността на, на пазара на труда, правото на помощи за безработни, здравните грижи. Що се отнася до предприятията, отрицателното въздействие е свързано с конкуренцията, а пък за държавите основните отрицателни последици са свързани с бюджета и, социал... и вноските за социално осигуряване, които затрудняват провеждането на активни мерки за заетостта от страна на съответната държава в други области. И така държавите е, членки се събраха в няколко е, е, групи, за да обсъдят темата, но е очевидно, че няма по-настоящем някакъв формат или форум на ниво Европейски съюз, в който да се обменят мнения. Тоест, няма холистичен подход. Едни работят върху условията на труд, други работят върху социалното осигуряване и е, няма начин да се съберат на едно място най-добрите практики и политики няма и достатъчно добър начин държавите членки да си сътрудничат по отношение на трансграничните аспекти на недекларирания труд. Възоснова на този анализ става ясно, че недекларираният труд по един или друг начин е проблем за всички държави членки. Феноменът продължава да съществува въпреки а, някои усилия, които са положени през последните години. И така на 9 април направихме предложение да се създаде платформа за борба и предотвратяване на недекларирания труд, в която да участват държавите членки, всички държави членки, представени от органите за контрол и надзор на пазара на труда. Тоест, представители на хората, които ежедневно работят в тази област, провеждат инспекции, контролират социалните осигуровки и се предполага това да е форум, който да предлага възможност за структуриран обмен на информация чрез един холистичен подход, защото явлението на недеклариран труд е едно явление с множество измерения и е, да се даде възможност да се подкрепят държавите членки в тази област. Е, също така, е, освен на Европейската комисия и държавите членки, е, в тази платформа е добре да участват и социалните партньори. Възоснова на член 53 комисията проведе на два пъти консултации с социалните партньори което даде възможност да се обогати нашето предложение с идеи, а, дадени от тях. А, вземат се а, предвид и а, агенциите а, в Дъблин и Билбао, както и Международната организация по труда. Основните цели на тази платформа са да се прилагат националните правила срещу недекларирания труд, както и правото на Европейския съюз в тази област, да се създадат повече редовни работни места и да има социално приобщаване. Има три основни цели, а именно подобряване на сътрудничеството между различните национални власти, подобряване на техническия им капацитет за справяне с трансграничните аспекти на явлението и увеличаване на информираността на обществеността за спешния характер на необходимостта да се реши този проблем. И така, необходимо е да се обменим прак, добра практика и експертиза, особено що се отнася до трансграничния аспект на проблема. И така, на законодателите предлагаме няколко инициативи и дейности, които могат да се приложат, за да се изпълнят тези конкретни цели. Всъщност, предложенията ни са многобройни а, първо трябва да се а, подобри информираността по въпроса, защото, както казах, а, различни са нещата в различните държави членки. Има държави членки, които в своя, на своя територия не е, предвиждат санкции за недеклариран труд. Също така трябва да се анализира ефективността на мерките, прилагани на ниво държави членки до тук. Трябва да се е, разработят специални инструменти е, от практически характер за работата на съответните власти – и за тяхната информираност и да им се дадат инструменти, с които по-лесно да установяват къде има недеклариран труд и, както казах, особено във връзка с трансграничния аспект на проблема, подобряване на обмена на информация между държавите членки. Разбира се, зачитайки необходимостта за защита на личните данни, подобряване и на достъпа до обучение на колегите от съответните национални органи и европейски кампании, независимо от това дали са хоризонтални или отраслови, насочени към отраслите, където особено често се вижда недеклариран труд. Това са в общи линии основните елементи на нашето предложение. Много ще се радваме да си сътрудничим по темата с докладчика, избран от Европейския парламент. Позицията на парламента винаги е важна. Както каза госпожа Штайндрюк, през миналия, миналата година, през декември, парламента е, прие становище за стратегически мерки за увеличаване на ефективността на е, инспекциите по труда, където се засегнаха множество от тези проблеми. След това от 9 април насам е, предложението на комисията се обсъжда в работните групи на съвета. Работа се започна през гръцкото председателство и ще продължи, както чухме от италианския министр и през италианското председателство. Обсъжда се и задължителността на участието на държавите членки, както и различните инициативи, амтехни формат и кои инициативи да се включат в списъка. Благодаря, господин председател. Благодаря. Има доста желаящи за изказвания. Госпожа Штайнхург. Благодаря ви много. Благодаря за направеното представене. Работата ни е по въпроса за командироването на работниците, както и по трудовите инспекции, ни даде добра представа. Нашата комисия съвместно изготви добри предложения как да се борим срещу недекларирания труд в Европа. Има и други аспекти, свързани с укриването на данъци. Счита се, че 2,4 милиарда евро са загубите от недекларирания труд, така че това е сериозен проблем за държавите членки. Всичко това се дължи на неплащането на данъци и на социални осигуровки. Считам, че предложението на Европейската комисия е добро начало от групата на социалистите и демократите. Считаме, че трябва да се обхване и фалшивия труд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 социалните партньори не трябва да бъде само роля на наблюдатели. Има фалшиви компании, компании, които укриват данъци. Има притовареност на трудовите инспекции. Необходимо е да има по-строг контрол върху този проблем всяка държава членка трябва да възприеме цялостен подход, не просто да подбира това, което най-харесва. И за това трябва да работим колективно и да прилагаме мерките, които обсъждаме в момента. Жорж Бах. Благодаря, господин председателю. Искам да подкрепя Европейската комисия. Приветствам нейното съобщение. Радвам се, че работят по въпроса. Считам, че този въпрос също трябва да бъде високо в нашия дневен ред, защото това е сериозна загуба за държавите. Освен това, има и сериозни отрицателни последици върху работещите, що се отнася, например, до техните пенсии трябва да изискваме задължително участие в програмите, иначе те ще останат само на хартия. Ако има само доброволни мерки, няма да има решимост от страна на държавите членки да работят за решаването на проблема. Искам отново да поздравя Европейската комисия за тази инициатива. София Рибейро има думата. Благодаря ви много, господин председателю. Аз също искам да поздравя Европейската комисия за тази инициатива. Напълно съм съгласна, че са ни необходими мерки за социална закрила – и за борба с паралелната економика. Тази инициатива може да се окаже много важна за изостаналите в економическо отношение региони. А, аз съм от Азорските острови и там недекларирането е с 5% над средното за Португалия, така че това е сериозен проблем за нас. Съгласна съм с колегата, който каза, че не разбира защо профсъюзите не играят по-различна роля в тази платформа, а не само да имат ролята на наблюдатели. Аз съм работила като синдикалист много по тези въпроси и действително не разбирам защо синдикатите не биха имали по-активна роля в тази платформа. В е, вашето въведение вие казахте, че ако има прекалено регламентиране или високо данъчно облагане, това стимулира недекларирания труд. Но вие не споменахте нищо за високото данъчно облагане. Мисля, че това е слабост и трябва да включим този въпрос в разискванията. Благодаря. Данута Язовеска има думата. Благодаря, господин председателю. Несъмнено, недекларираният труд или фалшивата заетост създава сериозни проблеми за Европа и ако се справим с този проблем, ще се намираме на доста по-различно място, отколкото се намираме днес. Но няма сътрудничество между държавите членки, Считам, че такова сътрудничество все пак съществува в някаква степен. Старшите инспектори по труда участват в работата на комисия, която се занимава с тези проблеми в рамките и на регламента за командированите работници. Освен това има комисия, която се занимава с координиране на въпросите за социалното осигуряване. Освен това се правят опити за обмен на информация и добри практики по отношение на данъчното облагане. Всичко това би довело до подобряване на борбата срещу недекларирания труд. Ние имаме системата за информация на вътрешния пазар, IMAI. Затова считам, че вече има доста обмен на информация. Можем да надградим над тази електронна система при обмен на информация в областта на социалното осигуряване. Това е инструмент, който можем да използваме. Аз съм малко обезпокоена от сумата от 2 милиона евро годишно за създаването на тази платформа и допълнително 220 хиляди за командировки и други разходи все пак е, считам, че тази платформа трябва да бъде създадена и да действа по най-ефикасен начин. Госпожа Колинс, недекларираният труд е, и фалшивата заетост е, създава не само проблеми за хазната в Великобритания под формата на неплатени данъци, но също насърчава и криминална дейност – затова ЮКИП е съгласна, че трябва да има законодателство за решаването на тези проблеми и хората, които злоупотребяват с социално-осигурителната и данъчна система на Обединеното кралство, да бъдат наказани. Но това законодателство трябва да бъде налагано от демократично и избраните ни политици, които носят отговорност на национално ниво, а не на европейско ниво. Тези проблеми са причинени от а, политиката на широко отворени врати на Европейския съюз и се вижда колко неприложима на практика е тази пол, а, политика. Ако имахме контрол върху нашите граници, имаме контрол върху издаването на разрешителни за работа, ние ще можем да започнем да се справяме с проблема чрез съответния парламентарен процес на национално ниво, без Европейския съюз да се меси допълнително във вътрешното ни право. Считам, че предлаганото законодателство е нищо друго, освен нов опит Европейския съюз да завземе повече правомощия вместо да остави на държавите членки да се справят сами с въпросите на заетостта. ЮКИП е твърдо решена да не допусне това да стане отново през задната врата и въобще да се случи. Аз съм а, против а, това да се харчат а, повече от а, 2 милиона евро за подобна инициатива за наша сметка. Гласоподавателите в Европейския съюз искат по-малко харчове, по-малка намеса във вътрешните им работи. ЮКЕП работи против това предложение и насърчава останалите да направят същото. So, möchte die Kommission noch mal dazu sprechen? Комисията дали иска да вземе думата отново? Заповядайте. Да, с удоволствие ще отговоря. Кои са демократично избраните парламентаристи? Относно казаното от госпожа Штайнрук госпожа, и от госпожа Риберо за мястото на социалните партньори. Тук има две неща. От една страна, социалните партньори на ниво Европейския съюз между отделните индустрии е, или а, секторни имат статут на наблюдатели. Така е и на други форуми, които са ми познати. Там те са в ролята си на наблюдатели, но на много активни наблюдатели. Относно член 5 от предложението. Това е ключов член, тъй като изисква от държавите членки да се организират по координиран начин, за да могат да работят по един по-цялостен, всеобхватен начин. В този член се предвижда важна роля за социалните партньори. Това са представителите на работодателите, както и синдикатите. Има държави членки, които вече са въвели ефикасни стратегии на национално ниво или на местно ниво за сътрудничество с социалните партньори и те трябва да бъдат отчетени. Делегациите на държавите членки в тази платформа биха могли да включват също и социалните партньори в участието в различни дейности на платформата. Относно данъчните аспекти, искам да припомня, че платформата може да направи оценка на предприятите до сега мерки. Също напомням, че това е предложение се прави на базата на член 153 от договора, така че ние работим в рамките на правомощията, които са предвидени в а, този член, който е правното основание. Искам да припомня също, че тази правна база предвижда приемане от Европейския съюз на мерки за подкрепа на държавите членки. И това не е законодателна мярка, не е регламент. Това е предложение, платформа за сътрудничество без хармонизиране на законодателството. Националното законодателство продължава да бъде в правомощията на държавите членки, за да отчита спецификите на техните пазари на труда. Относно бюджетът, предвиден за платформата, това е индикативен бюджет, това е средно, среден разчет. Счита, че 0,5 милиона годишно ще са необходими за обучението в подкрепа на оперативното сътрудничество, за да може колегите от националните органи да могат да работят на базата на общи принципи. И искам да кажа отново, че това не е сериозен финансов не е сериозна финансова тежест, като се сравнява с други платформи в рамките на Европейския съюз. Благодаря. 4 септември ще определим докладчик. И накрая няколко заключителни бележки по този въпрос. Ще се сблъскаме с въпроса за това какво да се прави с правата на синдикатите и други организации трябва ли да имат повече правомощия и чувам, че този нов инструмент, новата платформа, би трябвало да, да не допуска злоупотреба с, с, с добросъседските отношения. Има доста трансгранични престъпления, всъщност свързани с недекларираната заедост, недекларирания труд. Така че трябва да, с, да сме сигурни, че каквото и да решаваме по, по нерегламентирания, недекларирания труд е добре съгласувано с политиката като цяло. Данута. Само едно пояснение. Две евро и половина ли казахте на, на, на жител от Европейския съюз? Така ли? Това ли е стоеност? Това ли е цената на платформата? Стоеността? Просто искам да съм сигурна, че правилно разбирам това, което казахте. Казахте, че общата стоеност е 2,5 евро на глава от населението. Така ли? Non, j'ai dit que, en effet, je confirmais que la commission dans... Както казах, комисията в своите предложения за подкрепа на е, програмата предвижда 2 е, милиона и половина евро годишно това е а, един а, разумен план, а, който от нас а, от, успява да вземе предвид а, тази необходимост в Европа. Äh, Следващата точка е следващото ни заседание. Искам да благодаря на секретарията за подготовката за днешното заседание. Много тежка е задачата. Аз като нов председател си дам сметка за това. Благодаря на преводачите. Желая ви приятна лятна вакансия. Надявам се да се върнете заредени с нови сили. Ще заседаваме отново на 3 септември от 15 до 18.30, а на 4 може би от 10. По-нататък ще стане ясно до 12.30. Довиждане.